По този въпрос гласуването ще се проведе по време на следващото заседание през юни. А, така ние продължаваме а, от а, утре.